на парламента. Заглавието на тези актове ще бъдат публикувани в протокол от това задание. А Паскал Груни ме уведоми за желанието си да бъде освободена от място си в Европейския парламент след избора и в Френския парламент. Парламентът отбелязва значението й и в съответствие с член 7 алинея 2 за избора на членове на Европейския парламент чрез всеобщо избирателно право и член четвърти мястото и се обявява за свободно, считано 14